Excellent um, um, report of... Доклад на Катрин Штайлер за горящите е, домакински уреди. Присъства и комисията Катрин, докладчика, може ли да представиш доклада? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, на които са в залата. Става дума за газовите горелки в домовете или котли. В момента в Европейския съюз има някъде около 4 милиона такива уреда на общата стойност е 46 милиарда евро. 17 милиарда евро се харчат за поддръжка всяка година. Регламента за тези уреди заменя директива 04-2009 <clears throat> година. Това е пример за хармонизация на законодателството в Съюза и е, допринася значително за функционирането на единия пазар и условията за пускането на пазара на такива уреди. Промяната от директива на регламент отговаря на ангажимента за по-добро законотворчество и опростяване по член 114 от договора имаме ангажимент <clears throat> за добро функциониране на този пазар и ангажимент за въвеждане на едини норми, които ще влязат в сила по едно и също време. Опростяване на процедурите за оценка на съответствието. Същото се отнася и за привеждането в съответствие на други актове, свързани с тази материя. Подхожда се по обикновения начин, както в Европейския съюз, общи принципи, след това конкретни препоръки. Целта е да се премахнат несъответствата в някои от секторните регламенти и да се подобри сътрудничество между контролните органи и националните правителства. Темата прилича на една, която обсъдихме сутринта, подготвена от нашата председателка. Варианта регламент спестява разходите за транспониране и се избягват рисковете от различно транспониране, което помага за по-доброто функциониране на вътрешния пазар първоначално беше предвидено да се включат и разпоредби за контрола и надзора на пазара. Те трябваше да влязат в глава 4А. И тази инициатива отговаря на акта за единия пазар. Съответствие и наблюдение, контрол на пазара, отговаря и на, на политиката на Съюза за енергията, енергоспестяващи уреди. Има нужда от подобряване на директива 142 от 2009 година. Целта е да, <clears throat> да се подобри на нормативната уредба и да се пояснят някои от действащите нормативи. Въвели сме някои текстове и поправки за подобряване на безопасността за да се избегне отравянето от въглероден оксид. Една от основните причини за на, на смъртни случаи при на инциденти. Като докладчик е, мисля, че оборудването трябва да отговаря на тези изисквания както съответният турет, така и на приставките към него за да няма недоразумения сред производителите. Приспособленията също така носят марка Европейски съюз. Двеста изменения са внесени. Трябва да има и специална декларация за съответствие с изисквания. Това са коментарите ми, госпожо председател. Сега можем да обсъдим доклада и ще слушам внимателно за предложения за промени. Frau Kollegin zunächst mal möchte ich Ihnen auch im Благодаря госпожо председател. Замествам господин Бузъл, който беше докладчик в Сянка по тази тема. Има някои разпоредби, от които сме много доволни в нашата група. Радваме се, че има промяна под директива на регламента. И като цяло сме доволни от текста. Благодаря специално на докладчика за сериозната работа. Докладът е балансиран и са взети предвид интересите на потребителите. Също така и интересите на производителите на уреди и съоръжения. за да могат тези уреди да функционират безпроблемно за отопление и за други цели и за намаляване на емисиите на въглероден оксид. За въглеродният оксид 9, 10, 11 това са измененията, които предлага които касаят тази материя. Предлагам да помислим по-внимателно за формулировката на тези разпоредби. Екаре Дан Долтен. Благодаря, госпожо председател на подкрепяме общия пакет и привеждането в съответствие с другите актове в законодателната рамка. Струва ми се, че този подход ще подобри стандартите в този сектор. Има най-различни видове уреди, които попадат в обхвата на регламента потребителите имат различна възможност да се справят с регуляторното бреме. Трябва да го вземем предвид. Готови сме да внесем някои корекции, за да отразим общата <clears throat> законодателна рамка. Едно от притесненията ни касае обслужването. За тази цел има нужда от квалифициран персонал, това въжи за големите съоръжения, а и за малките уреди, защото в някои случаи ремонтът и обслужването струват по-скъпо от самия уред и се оказва, че е по-ефтино да се изхвърли стария уред и да се купи нещо ново. за сертификатите <clears throat> за приспособленията. Мисля, че тук се въвеждат ненужни задължения. Предложението на докладчика е към приспособленията да има знак CE. Е. Трябва да внимаваме с подобни изисквания, да не слагаме този знак навсякъде, дори където не е необходим. По отношение на изменението за въглеродният оксид сме съгласни с поправките, но има и други проблеми, свързани с безопасността. Не бива да ги забравяме. Групата Алде, Дите Шанцова. Благодаря. Поздравявам Катлин за отличната работа по тази тема. Темата е техническа и ще поставя един-два въпроса. Първо с измененията за въглеродният окис, изменение 11 и после 121 и по-нататък. Съгласна съм с принципа, <clears throat> че гражданите трябва да знаят, че тук има проблем предлагаме <clears throat> една малка промяна в формулировката. Отравянето с въглероден оксид не е единствения проблем. Добре е да се добавят и някои други е, проблем, проблеми. И тъй като става дума за правен текст, В изменение 12 няма нужда да повтаряме нещо, което е казано за въглеродният оксид. Напоследък не сме имали експлозии в газови котли. Но Иначе съм напълно съгласна с цялата идея. Мислих си по-точно за конкретна формулировка. На второ място докладчикът е, предлага <clears throat> да заменим декларацията за съответствие за приспособленията с е, <clears throat> европейския знак CE и декларация за съответствие. Харесва ми идеята, но е добре. Искам да попитам докладчикът член 7 на алинея 5 и 6 се отнася само за приспособленията. Тези съоръжения са с най-различен размер. Някои са като сгради, а други са много малки и за тях не е удобно за всяко приспособление да <clears throat> искаме знакът CE. Е. Може би е достатъчно да, <clears throat> да се поставя този знак на опаковката. И предполагам, че една декларация за всички приспособления е достатъчна. Мисля си за изменение 23. Дали има нужда за такива знаци за частно потребление и които се използват в по-големи уреди. Добре е да чуем и коментара на комисията. Още няколко неща. Изменение 28. Държавите членки създават процедури за оценка. Няма нужда да предписваме как да се направи това. Изменение 55 втората част е добра но първата част на текста не ми е ясна. Може ли някои пояснения? Изменение 131. Мисля, че няма нужда да, да викам майстор да ми поправи или почисти горелката за къмпинга. Thank you very much. Uh, Jens Nielsen. Благодаря. Jens Nielsen. Имам доста въпроси. Темата е специализирана и трудна, тъй като има някои неща по темата, които не са ми ясни. Въпросът ми е към докладчика, който май не слуша. Та, ето го и въпроса. Искам да науча малко повече информация. Тези продукти могат да се използват в домакинствата, Питам се, има ли технически решения, които могат да усложнят използването на някои от тези уреди? Например, разликата между тези уреди, които работят с различни видове газ. Комисията искаше ли да вземе думата по доклада? Благодаря. Искаме да ви благодарим за доклада. Той е сериозен принос за подобряване на текста на регламента. Имаме само една забележка по отношение на изменение 21. Според нас текста акта за предлагането, свързан с съответстващите уреди, трябва да бъде добавен. Иначе имаме други минимални предложения, които могат да бъдат разгледани по-късно. Например, във връзка с въглеродния моноксид. Може да се преработи текста за този моноксид? така че да не излиза, че това е единственият риск. Иначе, като цяло сме много доволни от доклада и предложените изменения. Извинявайте, тъй като се говори за уредите за потребителите от техническа гледна точка, фитингите се включват в уреда. Те не се предават, предлагат отделно, а са част от уреда. Докладчика. Благодаря за изказването, което бе доста полезно. Опитахме се да подобрим текста, както каза комисията, и да хвърлим светлина върху някои въпроси. Ако се спрем на темата за об... видовете уреди, които попадат в приложеното поле, тук се включват котлите, които работят на газ. Също относно въглеродния моноксид. Той крие много опасности. Очудващо е колко много смъртни случаи има заради него с натравени в Европейския съюз. И не се предприемат необходимите действия. По въпроса за въглеродния моноксид искахме да окажем малко повече натиск върху комисията и държавите членки в тази връзка. Не казвам, че трябва задължителни датчици за въглероден моноксид. Просто трябва да сме сигурни, че този проблем, на този проблем се гледа много по-сериозно. За някои държави членки това не е кой знае какъв проблем. Но председателката ми напомни, че Става въпрос и за горелките. Има няколко смъртни случаи с такива горелки за къмпинг, натравени с въглероден моноксид. Така че въпросът е как ще осигурим безопасността. Въглероден моноксид е страничен продукт, тих обиец и на него трябва да се гледа много сериозно в тази комисия. Попитахте ме за член 7. Ще се върна отново на него. Относно различните видове газове, който повдигна Ян. Има нови уреди, които работят на възобновяеми източници. Интересно да се види разликата между тях. Въпросът е не с какво работят, а уредите да са безопасни. Газовите уреди, които се произвеждат и търгуват в Европейския съюз, трябва да бъдат безопасни за гражданите. Това е основното. Всички технически въпроси се свеждат до това газовите уреди да се търгуват из целия Европейски съюз и да бъдат безопасни за потребителите. Надявам се, че Дан ще ме подкрепи. Идеята е да се намаляват пречките, не да създават пречки. Да имаме една единна система – което осигурява безопасност на тези продукти, работещи с газ. Хубаво е да видим как могат да се подобрят в тази посока измененията. И продуктите за промишлеността са отделни. Те са обхванати в директивата за оборудването, а не в тази директива. Тоест, те са уредени в друга директива. Като цяло, въпросът е доста специализиран. Но като се върне вкъщи, всеки има някакъв газов уред. И искаме тези уреди да са безопасни. Това ще е хубавата вест, която може да споделим с гражданите. Благодаря. Крайният срок за изменения 12 часа, 4 март. Разглеждане на измененията 24 март. Цял следва ще гледаме доклади на Катрин Штилер. Благодаря ви, благодаря и на всички. че бяхте на време в залата. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изпълнението изпълнението на Директивата за хармонизиране на някои аспекти на авторското право и свързаните с него права в информационното общество. Изглеждане на проекта становището. Докладчик е Катрин Штайлер. Водещата комисия е Юри. Доклад по собствена инициатива. Джулия Рейдър е докладчик. Тя също е тук. И така, давам думата веднага на Катрин, след това на докладчиците в Сянка. След като се изкаже Катрин и докладчиците, може би Джулия да вземе думата преди да дам думата на останалите колеги. Аз съм и докладчик в Сянка, така че не сте включени в моя списък на докладчик в Сянка. Може ли да направите така, че секретарятът на ИМКО да знае, че вие сте докладчик в Сянка? становище по вашия собствен доклад. И така, Катрин Штайлер. За да не се допускат грешки, искам да дам актуална. Е, да, това е много уместно. В началото на местните ни заседания сме предвидели време за актуална информация за преговорите тристранните преговори. Хубаво е да има такава актуална информация, не само за тристранните срещи, но и в други области. Вие представяте тази комисия в работната група за авторско право, което е организирана от Комисията по правни въпроси. Може да дадете актуална информация. Ако депутатите искат да получават по-често такава информация, може да обсъдим въпроса с координаторите. И така, благодаря ви, господин, извинявайте, госпожо председател. Радвам се, че има възможност да представя това становище по доклада Джулия. Ние не сме водеща комисия, водеща е комисията по правни въпроси. Авторското право е много важен въпрос. Предишният регламент или по-скоро директива е от 2001 година. Очевидно е, че този доклад по собствена инициатива, който изготвя Джулия, е от особено значение в контекста на преминаването към изпълнението на плана за дигиталната програма. Аз се опитах да изслушам всички страни, свързани с реформата в авторското право. Говорих с различни заинтересовани страни, за да видя какво е становище на различните браншове. Становища се различават от, в различните браншове. Получих отговор от над 40 заинтересовани страни до момента. И все още получавам Исках да отдам приоритетно значение на по-належащите въпроси, които засягат гражданите и потребителите. Акцентирах върху следваните въпроси. Териториалния обхват на първо място. Потребителите може да не получат достъп до някои съдържания заради географски ограничения, което води до допълнителни разходи и несигурност. Трябва да се търсят решения, за да се подобри правната сигурност и да сме сигурни, че потребителите ще имат достъп до услугите, където и да се намират. Преносимостта на услугите е един от елементите на възможното решение на проблема. Относно ограниченията – Искам комисията да възприеме гъвкава рамка за изключение, което не е в ущърп на носителите на правата. За някои цели, образователни цели, трябва да се направи изключение. Образователните материали трябва да са лесно достъпни за учителите и учениците. Относно електронните книги. Това е кампания, която води от няколко години. Мой избирателен въпрос се занимавам с този въпрос в Шотландия. С 32 местни власти в Шотландия. Установих, че има различни модели. Една община е водеща не само в Шотландия, в Европейския съюз по отношение на електронните книги. Беше много интересно да поговоря с хората в тази община, да науча какво правят. Великобритания, Дания, Германия и Холандия са на водеща позиция по отношение на даването под найем на електронни книги. При че са сключени необходимите споразумения с правоносителите, електронните книги ще вземат много важно място в публичните библиотеки. Библиотеките трябва да оцелеят, да се адаптират към реалността и, реал, и съвременния живот. Трябва да се дигитализират все повече и повече. Така че трябва да се намери някакво решение. носителите на правата да е, имат защитени права, но пък и хората да имат достъп до библиотеките. Относно категориите носители на права. От този сектор, на този сектор се падат 4,7% от БВП годишно. И като си има предвид е, връзката с културното наследство, мисля, че сектора е от особено значение. Говоря се, за съжаление, основно за лицензиите, което не винаги е най-доброто решение за носителите на права. И така, крайният срок за изменение утре по обяд, 26 март, гласуване на становището в комисия Очаквам да видя какво ще каже докладчите в Сянка. Също и Джулия. Хубаво е да се съберем с докладчите в Сянка и да поговорим съвместно. Относно работната група за авторско право, на която представлявам нашата комисия, до момента има три заседания. Първото без комисаря Ойтингер, с чието ресор е авторското право. Тя бе през декември. Второто заседание на него имаше представители на комисията, и на колективните сдружения. На последното заседание в Страсбург имаше представители на библиотеките, търговията с книги, издателската дейност, издатели на вестници. Тъй като аз Имах и друго заседание. Само прескачах от една зала в а, друга, за да следя двете заседания тогава. Хубаво е, че нашата комисия, комисията по култура и по промишлеността имат право да бъдат представени в тази група, което е свидетелство за интереса ни към темата. Графика е до юни, може да се удължи евентуално, но ще се опитаме да разгледаме съвместно всички тези въпроси за авторското право и правата върху интелектуална собственост. Председателя на групата, Джулия, как се казваше? Господин Кавада. Той е французен. Мисля, че е работил за телевизията. Така че това е една много хубава група с хора с разнопосочни интереси. Има двама представители е, от нашата група, така да се каже, тъй като и Джулия може да се счита за представител на нашата група. Хубаво е човек да присъства на заседанието. Има много въпроси за решаване. Ще продължа да ви давам актуална информация. Мисля, че заседанията ще се провеждат всеки месец. На тях ще присъстват различни заинтересовани страни. Трябва да подходим правилно към този въпрос, ако искаме да работи добре дигиталния единен пазар. Виждаме, че предизвикателствата, пред които сме изправени, са огромни и трябва да се направи, да се намери точния баланс – Много думи е хубава тази работна група и очаквам с нетърпение заключенията и доклада, който ще бъде изготвен през лятото. Съвсем набързо, колкото разбрах, имаме възможност да изпратим само един член от нашата комисия. Казаха, че няма възможност за повече по оперативни причини. Вярно ли е това? Шеф Штайбър Ами, действително, залите, в които обикновено заседаваме, са доста малки. Но разбирам, че ако аз не мога да присъствам на някои от заседанията физически, някой друг колега от комисията може да ме замести и това е важно. До сега успях да присъствам на всички заседания и мога да ви уверя, госпожо председател, че ако аз нямам няма възможност да присъствам, е много важно някой друг колега да присъства и да ни докладва за случващото се. Защото да получаваме не само важна информация от презентациите, но е важно и да предоставим информация за това, което ние правим, за това, което се случва в комисията по правни въпроси, но и информацията, която ние получаваме от заинтересованите страни, често в писмен вид, не в електронен. Това е действително една много интересна работна група и много се радвам, че мога да съм нейн член. Благодаря ви, Ева Пълнова, докладчик в сянка от НДП. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика за латично изготвеното от нея становище и за интересната презентация. Ами, доста ви е натоварена програмата днес, Катрин. Мисля, че сте докладчик по всички точки в дневния ред. Както вече казахте, работим в, при много кратки срокове по това становище, затова не сме имали среща с докладчите в Сянка, но асистентите ми се във връзка с вашите асистенти казаха, че ще има такава среща в Страсбург и аз я очаквам с нетърпение. Но за сега екипите ни работят много добре съвместно, за което ви благодаря. Като цяло, според мен сте изготвили един много добре балансиран доклад, в който се съсредоточаваха въпросите, попадащи в правомощията на комисията ИМКО. Също така в точка четвърта споменавате нещо важно. Когато говорим за авторските права през 2015 година, трябва да се стремим към една система на авторските права, която взема предвид цялостната верика от творците през посредниците до доставчиците на услуги и потребителите. Запознах се с редица становища по темата, включително и мнението на господин Оттингер, за да сме наясно наистина с настоящото положение и да имаме възможно най-добре балансиран подход. Като вече и вие казахте, крайния срок за внасяне изменение е утре в 12 часа. Вече влязох в контакт с редица от колегите, за да сме сигурни, че ще можем да, победем, да внесем някои изменения заедно, вероятно днес след обед. По-конкретно, Най-добре бих искал да отбележа, че за да имаме пълна модернизация на правилата за авторските права в Европейския съюз, трябва да преразглеждаме директивата за електронната търговия. Има редит членове от 12 до 15 в тази директива, които са свързани с определянето на изключенията за доставчиците на интернет услуги и може би трябва да помолим Европейската комисия да разгледа възможността за преглед на тази директива. Това е предложение, което ще включа в предложенията си за изменения. По отношение на нарушаването на, права, на авторските права, мисля, че допълнително трябва да поставим акцента в становището ни върху тази тема. Тоест, трябва творците да получават адекватно възнаграждение за своите продукти в разпространява в интернет пространството. Също така, мисля, че забраната на териториалното ограничение на авторските права е важен елемент за да се гарантира един добре функциониращ един вътрешен пазар в Европейския съюз, както и за да се гарантира прави ефективна електронна търговия. Също така ми се струва, че като говорим авторски права не е добре да използваме термина гъвкав или флексибъл на английски, защото говорим за по-строгно спазване на авторските права и дори комисарият Йотингер спомена, че, че може би по-добрият правен инструмент ще бъде регламент, а не директива. Ето защото когато говорим за балансирана рамка, аз бих искал да говорим за по-високо равнище на хармонизация. По точка 11 и оперативната съвместимост на софтуера бих предпочела да увършим тази формулировка с конкурентоспособността, тъй като запазването на високо равнище на конкурентоспособност е тясно вързано с защитата на авторските права. Отново бих искала да подчертая, че трябва да погледнем навските права от всички възможни измерения и се надявам да продължим ползотворното сътрудничество с последните няколко дни. Благодаря ви. Thank you, Dan Благодаря, Дан Долтън има думата. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. От групата на ЕКР ние също приветстваме становището. Според нас това е едно добро становище и очакваме с по-нататъчното ни сътрудничество с докладчика. Очакваме също така да чуем повече от колегата Юлия Ред за напредъка по доклада в комисията Юри. Радваме се на присъствието ви днес сред нас. От моя гледна точка, параграф 6 е ключов в това становище, когато говорим за териториалната разпокъсаност. Ще ви дам конкретен пример за това, което се случва в момента. В момента се провежда най-голямото спортно събитие на световно равнище, Световната купа крикет. Може би малцина от вас също са наясно с а, а, това спортно събитие по редица причини, но една от причините е, че правата за излъчване на това спортно мероприятие не са а, не позволяват излъчването му тук в Белгия. Аз лично обаче съм израснала с това спортно събитие и като граждан на Обединеното кралство не мога да го гледам тук, въпреки че съм граждан на Европейския съюз и съм платил за да мога да гледам това спортно предаване. И това е сериозен проблем, който засяга не само а, криките или спорта, той засяга и музиката, и киното. И това, сериоз, това е сериозен въпрос, който би трябвало да успеем да разрешим. Не твърдя, че трябва да имаме някакво общо европейско авторско право, то също би било свързано с проблеми. Но когато говорим за авторски права за конкретен продукт или услуга и когато такива права не са налични в тази държава членка, трябва да има по-голяма гъвкавост за предоставяне на тази услуга или разпространение на дадения продукт в останалите държави членки на Съюза. Още един коментар, свързан с изпълнението. В момента не се споменава много за него. Смятам, че не бива да избързваме с конкретни предложения, но може би трябва да погледнем как се осъществява изпълнението в момента в отделните държави членки и евентуално да направим предложения за бъдеще. Но като цяло очаквам с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество. Може би не за последен път днес ще споменем критика, Следващия Следващият Да, спомням си какво се случи по време на Световната купа в Австралия. Преди това беше в Пакистан. Аз лично гледах на живо купата тогава. Се оказва, че тук в Белгия е невъзможно човек да гледа Световната купа по крикет, което е наистина много жалко. Направо си е срамно. Според мен би трябвало крикета да става все по-популярен в Европейски съюз. Това е един прекрасен спорт. Според мен е най-прекрасният спорт. Но малко по-сериозно съвременяването на авторските права е една от най-обсъщите теми в момента. И не знам как можем да се стремим към доизграждане на един цифров пазар без а, модернизация на режима за авторски права. Знам, че модернизация е дума, която не се харесва на редица регулаторни органи, но имаме нужда от осъвременяване на граждански права в Европейския съюз, на европейско равнище, за да не доведат дейностите на национално равнище до ограничаване на предоставянето на услуги възоснова основа на авторските права и правата върху интелектуална собственост. Трябва да се съсредоточим върху трансгранично предоставяне на услуги за потребителите. Трябва също така да насърчаваме оперативната съвместимост, съвместимостта между различните устройства и трансграничната преносимост на абонаментите. Разбира се, ще се съсредоточим неизбежно и върху изключенията, но когато говорим за един цифров пазар, трябва да, вземем, трябва да имаме предвид технологическия напредък и да се стремим да адаптираме изключенията към тази нова цифрова епоха. Но това за тези изключения не бива да забравяме, чартовските права и другите права върху интелектуалната собственост играят важна роля в насърчаването на разработването на нови продукти и услуги. Трябва да се стремим към една система, която да не възпрепятства иновациите в този сектор. Виждам, че госпожа Стайлър призовава към нова схема за електронни книги. Аз се питам как точно си представяте тази схема? като цяло приветствам проектостановището на докладчика. Според мен то е една добра основа за по-нататъчните ни разисквания. Благодаря ви, думата има и Юлия Реда. Много ви благодаря. Най-напред благодаря на докладчика Катрин Стайлър за доброто сътрудничество по изготвянето на това становище, както и за това, че се спази кратките срокове по, за работа по този доклад, за да може да допринесе на всички заедно за това предложение за осъвременяване на система за авторските права, предложена Европейската комисия. Съгласна съм, трябва да подчертаем акцента, който поставя Европейската комисия върху модернизацията на режима на авторските права като приоритет номер едно в действията за постигане на програмата цифровизация. И съм съгласна също така, че е крайно време да осъвременим законодателството в областта на авторските права, предвид факта, че директивата беше прията преди 14 години. Съновището също така подчертава голямата разпокъсаност на пазара заради липсата на хармонизация на законодателството. И знам, че това е тема, която особено много вълнува вашата комисия, тъй като това е комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. И може би трябва да отбележим, че в рамките на обществената консултация, време на Европейската комисия миналата година, имаше безпредседентен брой отделни граждани, хиляди граждани, които се, които се обърнаха за да изкажат своето становище пред Комисията за интелектуалните права. И се оказва, че основен проблем е, е са различните методи на блокиране на за предоставяне на услуги. И действително това е много сериозен проблем пред е, единият цифров пазар и е, идеята за европейската е, интеграция като цяло, тъй като в директивата за 2011 година ясно се разписва, че се стремим към постигане на четирите основни свободи в Европейския съюз. А в момента сме в абсурдно положение. Има хора, които искат да платят за дадена услуга в интернет, но няма тази възможност, тъй като живеят в определен регион на Европейския съюз. А предприятията, които се опитват да предоставят подобен вид електронни услуги на Европейския съюз, се, сблъскват с огромни административни проблеми, не защото режимът защита на, на авторските права е, е, много добър, а просто защото той е разпокъсни. Всяка държава членка има своя собствена регулаторна рамка. Поставя си и въпроса за мигрантите, които се а, преместват от една държава членка в друга и не могат да са в достъп с културата и езика на държавата си по происход, при положение, че в минуто беше достатъчно просто да инсталират една сателитна чиния и да гледат телевизия на съответния език. Преди две години хората протестираха срещу приемането на акта, и много малки много, много млади хора протестираха с плакати, с надпис достъпът до това видео не е възможен от държавата, в която живеете. Това е проблем, който не беше пряко свързан с акция, но това очевидно е тема, която вълнува младите хора. И в много държави членки тези млади хора искат от Европейския съюз да предприеме някакви мерки, за да улесни комуникацията с млади хора от други държави. Това действително са теми, които вълнуват нашите граждани и е добре да работим заедно с организацията на потребителите за решаване на този проблем. А също така отдавна подкрепям идеята за единен цифров пазар. И според мен би било добре в становището да се добавят а, а, конкретни статистически данни, като например от доклада за цената на отказа от Европа и евентуалните ползи от доизграждането на единици пазара, включително и чрез реформа на режима на авторските права. Мисля, че винаги е добре да се позваваме на конкретни данни в докладите си, когато гражданите се запознават с нашите доклади, те могат да проверят тези данни и да, да се уверят, че те идват от независими а, научни институти. В би трябвало също така в становището да, добавим, че с, с, с директивата, която беше преди по 14 години, не се слага край, а само се поставя началото на изграждането на режима за защита на авторските права. Приветстваме плана на Европейската комисия, но ми се иска да получим и да разпишем малко по-конкретна информация в доклада. А когато споменаваме по, програмата за лицензиране в Европа, трябва може би да отбележим, че този структурен диалог с заинтересованите страни така и не доведе до някакъв консенсус. Имаше заинтересовани страни от а, обществени а, библиотеки, защит... организации на защита на потребителите и други организации. Всички тези заинтересовани страни в крайна сметка не успяха да постигнат до, да достигнат до консенсус и оставиха работата си с изграждане на проблема с лицензирането на европейските законодатели, което показва, че лицензирането не може да разгласи всички проблеми и че в някои случаи имаме нужда от по-ясна регулаторна и законодателна рамка. Важно е за бъдеще библиотеките да имат възможност да предоставят и електронни книги, но тази възможност трябва да се предостави под формата на изключение, трябва да разгледаме режима, в който дава възможност на обществените библиотеки да предоставят а, книги на хартиен носител и да видим как най-добре можем да пренесем тази практика в а, цифровата епоха и към а, електронните книги. Защото има много млади хора, които живеят в а, а, нов, много по-динамичен свят. Обществените библиотеки много често зад, имат а, работно време не съобразено с а, техният ритъм на живот и затова трябва да обмислим и този аспект. И не на последно място оперативната съвместимост на софтуера. Съгласна съм с колегата Ева Паунова. Тя е много важна за конкурентоспособността, за да могат нови предприятия да навлизат на пазара и да бъдат конкурентоспособни. Така, например, ако човек има голям брой електронни книги, той трябва да има възможност лесно да ги пренесе е, върху друго устройство. По тиме случай ще се стигне до изграждане на монополи. И накрая искам върнаването на една брошура, която изготвих с редица конкретни примери. Ми трябва всички да сте я получили, ако не сте, мога да ви я предоставя. Тук има конкретни примери за всеки параграф от доклада ми в Юри за да станат по-нагледни проблемите. Предоставям също така и ам, информация за общият контекст от правна гледна точка. Благодаря ви за сътрудничеството. Сигурно че ще постигнем много добър крайен резултат. Merci Madame la Présidente. Euh, comme vous savez, je suis aussi membre de la Commission des affaires juridiques. Nous avons eu l'occasion de débattre. Благодаря, госпожо председател. И вчера говорихме по тази тема. Благодаря на Катрин, Катрин за представянето на темата. Три коментара. Преди гласуването, параграф 3 припомнянето на изтичането на авторското право. Тук трябва да дадем възможност на творците да живеят от е, своя труд. Един въпрос е за четвърти параграф. Става дума за <clears throat> развитието на възнагражденията за е, работещите в творческите индустрии. В момента на цифровата економика разтърси старата система на авторско право. В момента работим с големи фирми, посредници, Как да направим така, че да, да се даде по-голямо равновесие от гледна точка на възнагражденията за авторите и творците? И още нещо, по една тема, по която съм малко объркана. <clears throat> Териториалност, преносимост. И аз съжалявам, че не мога да гледам световното по крикета достъпа до едно съдържание в една държава и достъпа в друга държава. Териториалност означава нещо друго. Това е <clears throat> структуриране на пазара. На мен се иска всички радио и телевизионни излъчващи е, компании да разпространяват на територията на цяла Европа. Така е, ще постигнем един европейски пазар. В музиката е, има подобно развитие, но в аудиовизуалните произведения нещата са по-трудни, там доминират американските произведения, а в Европа има някои езици и култури, които са отрицателно засегнати от това развитие. Бих искал комисията да обърне специално внимание на разнообразието в Европа. Благодаря, госпожо председател. Ja, zunächst einmal möchte ich mich auch bei Catherine Styler bedanken für den hervorragenden Entwurf. Благодаря. И аз искам да благодаря на Катрин Стайлер за отличният е, текст и за балансираните формулировки, за да можем да отразим е, разнообразието на интересите, които са засегнати. Няколко думи. Първо за лицензиите. Противовес на системата за авторско право. Авторското право на правната уредба не, не са пречка, но е много трудно да се получат лицензии за цяла Европа. Какъв е основният правен проблем? Мисля, че е, за да решим този проблем няма нужда от е, промяна в авторското право. Ако човек е, плати за някаква услуга в една държава членка, той трябва да има възможност да пренесе услугата в друга държава членка. За радиото, например, има ли нужда от такива паневропейски лицензии? Има други сектори, където няма а, интелектуални, интелектуална собственост и авторско право. Добре, е и лесно е да се каже, че всичко трябва да е на разположение навсякъде. Дори ако искате, ако човек желая да си купи такива пакети права и лицензии навсякъде в магазините. Има някои а, специфични продукти. Аз едва ли бих гледала латвийска или филанска програма без субтитри. Естествено, в Европа <clears throat> са се наложили подобни ограничения. Важното е сега да има възможност да пренасяш услугата със себе си и на нова територия да се разпространява нова непозната услуга. изкуството и творчеството би трябвало да може да се закупи навсякъде в Европа. Добре е <clears throat> чрез подобни лицензии да се предвиди такава възможност, но лицензиите не решават проблема с териториалността. И още нещо – компенсациите и възнагражденията <clears throat> за различните интереси. Тук има един проблем. Разпоредбите от аналоговият век не могат да бъдат прехвърлени в дигиталния век. Преди имаше възможност, ако човек, човек желая да си запише една касета или пък съответен файл. Важното е да мислим за потребителите и да не забравяме същевременно онези, които създават това съдържание авторите и творците. Да се потърси баланс между трите страни, онези, които създават продукта и притежават авторското право и потребителите, които желаят да закупят съответния продукт. Балансът е труден за постигане, защото има най-различни интереси, които се сблъскват. Онези 9000 души, които участваха в консултацията и представителите на творческите професии, ако изпълнят Ползваме техните препоръки, мисля, че ще успеем да постигнем баланс и за тях, и за потребителите. Докладът на, на госпожа Штайлер е много позитивен и ще има ефект и върху работата на комисията Юре. Благодаря. Още няколко думи към това, което каза колегата Антанасе. Докладчичката каза, че авторското право играе, играе роля за конкурентоспособността и иновациите, но това е възможно само ако стимулира творчеството, което означава справедливо възнаграждение за авторите. В момента за потребителите е трудно да имат достъп до определен вид съдържание на територията на целия Европейски съюз. Държавите членки обаче имат различни политики и практики на приложение на закона. Ограниченията и изключенията се различават значително в отделните държави и в дигиталната среда се създават пречки. Трябва да се предвиждат възможности за копиране за лични цели и за обучение в интернет. Трябва да има и по-голяма прозрачност за таксите за авторско право за да знаят потребителите какво плащат и да знаят каква е насоката на нашата реформа. Музикалният стриминг доведе до намаление на пират, пиратството. Um, Благодаря. Позволете и от моя страна няколко коментара. Това е една тема, по която много различни организации искат да чуем тяхното мнение. Благодаря на Катлин за отличната работа. добре е да създадем една група, в която да се разпространяват някои специфични доклади. Да, прави сте. Авторското право е много важно за дигиталната епоха. Да не забравяме, че е, едно от богатствата на Европейския съюз е културното разнообразие. Следователно, авторското право трябва да дава възможност за избор, да подкрепя разнообразието, за да има възможност за творческа дейност. Приложението на, на режимите и разпоредбите за интелектуалната собственост трябва да бъде стриктно и безкомпромисно. Чух няколко опасения за единият авторски титул. Това е единствен, едва ли е решението, което ще преодолее всички проблеми поради различната правна уредба Има обаче сериозен проблем с преносимостта на съдържанието. Отличен пример с световното по крикет. Тук се видяха доста различни проблеми, които се нуждаят от различно съдържание. Вашия пример за крикета е съдържание, което е на разположение в една държава членка не е на разположение в друга държава членка. Един конкретен проблем. Другият проблем е дали всичко трябва да се предлага чрез паневропейски лицензии. Не съм убедена, че това е решение. Господин Тимерманс казват, че искат да гледат своя футболен отбор навсякъде. Не смятам обаче, че това въжи за останалите 500 милиона европейци. В единият пазар не отнемаме стоки на границата. Но има ограничения по линия на лицензирането, например, наемането на автомобили така че потребителите следва да знаят, е, трябва да знаят, да са информирани какъв пакет купуват. И това трябва да се знае, когато сваляте литература от интернет, е, дали може да я четете в други държави и членки. Така опираме отново до проблема за преносимостта. Изключенията. Споменахте библиотеките. Юлия, Не съм съгласна с това, което казахте за неофициалното образование. Защото под това определение могат да влязат най-различни дейности. В предишния мандат работих по темата открит достъп. Има нужда от изключения за научни изследвания за образование, но тези изключения следва да са малки и ограничени. Може би е добре в текста да се запише нещо за достъп за това в какъв формат се предлагат електронните книги шрифта, големината и така нататък. Както виждате, на очакване доста работа. Работата обаче е интересна. Благодаря Благодаря за примера от Шотландия. Чудя се как тази община успяла да излезе на първо място в тази сфера. Може би ще предложа някои изменения за приложението, за различните видове преносимост, за стесняване на обхвата на изключенията и ясни текстове за тях. Другата ни задача е да осигурим достойно възнаграждение за авторите. В противен случай ще нанесе много силен удар срещу творческата индустрия. Благодаря. Комисията ли, Катлин? Ако комисията иска да вземе думата, може да го направи. Благодаря за примера с крикет. Той се появява непрекъснато в нашата дискусия. В общината, за която става дума, имаше е, специалисти по информационни технологии, които много добре разбират е, правната уредба и всички видове лицензии. Свалянето е, на съдържание на, на, на електронни четци и предоставянето на тези четци на хора, на които са отдалечени от центъра. В нашата страница в интернет днес на, на, поисках, на, получих коментари за това как да я направя по-достъпна ако имате конкретни предложения, моля ви, предайте ги в нашия опис. Общо да знаете, че има ограничение за това какъв да бъде обема на становището. Знаят, че срокът за изменение е много кратък. Надявам се все пак да подобрим текста. Благодаря на Юлия и на комисията Юре. В самата дискусия днес си видя какво трябва да се направи през следващият етап. В един момент ще минем към другия доклад за приложението на интелектуалната собственост. Благодаря ви, колеги, благодаря за помощта и съдействието. Очаквам с интерес вашите поправки. 4 е, март е крайният срок. Срокът за изменения е утре, така че ще работите до късно през нощта. Юлия знае, че искате да вземете, дум, да вземете думата, но а, моля ви направете го в следващия тур изказвания. Следващия доклад още един от Катрин Штайлер за приложението на правото за интелектуална собственост. Uh, Благодаря. На 1 юли 2014 Комисията прие пълно съдействие за прилагането на правата за върху интелектуалната собственост. Акцент е борбата срещу нарушението на интелектуална собственост в търговски мащаби, промишлени мащаби. Планът е разделен на 10 отделни действия. Аз имах удоволствието да изготвя нашето становище, представено в Комисията по правни въпроси. Господин Павел Свобода е докладчика по този доклад. Значението на тези права за економиката не трябва да се подценява. Това е основното заключение от проучване. 39% от стопанската дейност, 4,7 трилиона годишно, идват от браншове, които работят много с права в интелектуална собственост. 4,7 трилиона евро, повтарям. 37% от заедостта в Европейския съюз е свързана пряко или косвено с браншовете, които работят с такива права. Тук се засягат различни отрасли и не може да се визира един конкретен продукт или отрасъл. Сектора е разностранен от електронни оборудвания, медицински изделия, софтуер, резервни части, евентуални фалшификати могат да имат пагубни последствия за хората. За комисията подхода е да следват парите, тези, които най-много нарушават, да имат най-големи загуби. Приветствам участието на държавите членки чрез консултациите, споделянето на най-добри практики и координирането на трансграничното прилагане. Създадена е работна група за по-добрено сътру... обмен на информация между държавите членки. Приветствам съществуващите инициативи за прилагането на правата върху на собственост в малките и средни предприятия, тъй като те са гръбнака на економиката. Друг важен аспект е връзката между процедурите за възлагане на обществени поръчки и правата върху интелектуална собственост. Държавните органи имат много важна роля – в това отношение. Приветствам консултациите за заинтересовани лица, които се предвиждат в плана. Също предвиждат се и дру... полу... годишен доклад. А двугодишен доклад, но според мен е хубаво този доклад да е поне едногодишен. Приветстваме значението на Охем. Трябва да се запознаем повече с неговата работа, тъй като тя е пряко свързана с работа на нашата комисия. Знам, че има няколко депутати, които участват в групата за връзка с Охем. Джулия и вие сте в тази група, мисля. Повечето от тях са от Комисията по правни въпроси, ако не се лъжа. Ох, е много свързана с нашата работа. Може би е хубаво да имаме представител на нашата комисия. Както се опитваме да имаме представител в сферата на авторските права. Едната седмица ще имаме посещение в Охем, което ще е много интересно. Работата на Охем Както бе предложено и за работната група за авторски права, ще е много хубаво. Дори веднъж годината да имаме представител на ОХИМ в нашата комисия. Приветствам предложенията на комисията В нашето становище се опитахме да внесем няколко полезни изменения, свързани с работа на нашата комисия. Крайна срок за изменени е утре по обяд, гласуване 26 март. Благодаря. Thank you. The EPP shadow is Sabine Verheyen. Ja, ich möchte auch an der Stelle... НП. Още веднъж искам да благодаря на Катрин за чудесният документ. Вие сте разгледали внимателно плана за действие, сте изготвили позиция от името на всички нас. Това, което току-що чухме е, че ще има доклад на ОХЕМ веднъж годишно. Има и контактно звено в Брюксел, така че няма проблем да се получава редовна актуална информация, което е много важно. Този въпрос бе засегнат и в Комисията по културни въпроси, тъй като и правоприлагането е много важно за, тази, за Комисията и не искаме да получаваме информация от втора ръка от членовете на Комисията Юри. Искаме да получаваме пряка информация. Този въпрос бе обсъждан. И винаги, когато сме свързвали с Охем, сме казвали, че искаме редовно отчитане в парламента, което може да става чрез евродепутати. Така че изцяло подкрепяме вашето предложение. От ЕНП има много малко изменения. Принципно всички въпроси са обхванати. Има няколко само леки допълнения, например в пета алинея. Ако обичате да заявите ясно, че за МСЕ петата трябва да има ясни структури за правоприлагане на тези права върху интелектуална собственост. Най-вече за малкия бизнес много трудно е да защитава и упражнява правата си, затова и трябва да имаме такива ясни структури за МСП. Това засяга на различни области. Творческия сектор, новаторския сектор. Ние искаме да имаме стабилни права, за да може в бъдеще да имаме творчески и новаторски идеи. Ако човек не може да се осигурява прехраната, от идеите си, от изобретенията си, от мислите си, то просто човек няма да се занимава с това. То ще се остане като хоби и ще се загуби професионализма. Европа трябва да е пионер. Ние сме наистина съзидател и иноваторски пазар. Те трябва да помислим и в тази насока. Мерките, предложени от комисията, са доста широко обхватни. Относно допълнителните въпроси, които вие повдигнахте, искам да кажа, че може да разчитате на пълната ни подкрепа. Следващия оратор. Благодаря гледна точка на консерваторите и реформаторите. Ако искаме економика основана на знания, трябва да защитаваме интелектуалните права. Иначе просто се губи стоиността на тези права за бизнеса и економиката. Вие току-що обясните колко ценно, ценни са тези европейски економика. Това е много важно. Ще повече за творческия сектор е неразделен елемент от работа ни по вътрешния пазар. Съгласен с много от предложенията на комисията и с проектостановището, което е доста добро. Ще се върна на правоприлагането отново. Тук имаме един проблем. Напълно сме съгласни, че трябва да се занимаем с тези, които развиват дейността в промишлени мащаби, които нарушават правата за сериозна финансова облага, а не към тези, които от време на време извършват някакво минимално нарушение. Това е от особено значение. Ще внесем изменения просто да се подсили тази част от текста относно въпрос, който сегнах и по предишния доклад. Не, не е задължително да искаме комисията да действа прекалено бързо тук. Има и доброволни мерки. Хубаво е да се даде време, да се види дали тези мерки имат ефект. Та, може да внесем изменение по точка 12. Хубаво е да се осигури малко повече време. Въпросът е, ще котлив преди да извършим законодателна дейност, трябва да сме сигурни, че сме възприели правилния подход, за да избегнем проблеми в бъдеще. Иначе очакваме съвместната работа с докладчика и с другите докладчици в Сянка. Антонис Кога го няма. Благодаря. Приветствам работата по този доклад. Доста натоварено днес след Катрин. Становището е добро. Аз ще внеса само няколко изменения. Първо, правата върху интелектуална собственост не се ограничават само до авторски права. Действията трябва да са насочени към защита на патентите и търговските марки. На второ място, е, вие отбелязвате в точка 3, че проблема е с предлагането на тези права е много важен. В онлайн средата, правопредлагането в дигиталната среда е от ключово значение за този план за действие, защото повечето нарушения в бъдеще ще бъдат онлайн или чрез онлайн продажби. Това вече може да е факт и сега. И на трето място, относно опасните продукти, трябва да направим повече за премахването на опасните фалшификати от пазара. Наскоро повдигнах този въпрос пред комисията с въпрос е, свързан с някои фалшификати. Трябва да се направи повече, за да се включат и други опасни продукти. Относно връщането на суми по кредитната карта, от кредитна карта трябва да се прави такъв механизъм, ако някой купува, се е купил фалшификат. Търговица трябва да проверява внимателно дали продукта е истински, преди да го предлага на пазара. Ако продаде фалшификат, да върне парите по кредитната карта. И на последно място, относно нивото за защита. Приветствам идеята за митнически контрол, само че той трябва да е целенасочен и да осигурява гъвкавост. Да се следи динамиката на нарушенията и да се види кои са актуалните продукти, които ще фалшифицират. Благодаря на Катрин за свършената работа. Успех с всичките доклади. Гуе. Нямаме представител. Зелените. Джулия Рейда. Още веднъж благодаря на докладчика. И нямаме по-скоро допълнения, не промени, които искаме да предложим. Хубаво е, че в становището се подчертава колко важно е да се насочат усилията към нарушенията в промишлен мащаб. Съгласен съм с колегата, че именно това трябва да е акцента. Съгласен с идеята е да се даде повече време на, за действие на мерките. Искам да подчертая, че Охим е важен източник за генериране на необходимите доказателства за разработването на целенасочени мерки, които да имат ефект. Така че искам да добавя нещо от рода на Охим трябва да генерира надежна информация. Това трябва да е част от плана за действие. Относно тези права, много често се сблъскваме с проблема, че нямаме надежна статистика за пазара и е много трудно да се намерят независими проучвания. Охем играе много важна роля в това отношение. В доклада се говори накратко и за експертната група на държавите членки за прилагането на правата върху интелектуална собственост, и участието на комисията само искам да припомня, че имахме устен въпрос от Комисията по правни въпроси миналия път. Получихме противоречаща се информация от Комисията по въпроса дали парламента може да изпрати представител. Хубаво би било, според нас. Иначе, от законова гледна точка, комисията спокойно може да номинира представител на парламента в тази, в тази експертна група. Но хубаво е да получим повече яснота по въпроса. Има нещо друго, което трябва да се подсели в становището, именно външността на прозрачността. Много важен елемент от правата върху на собственост. Трябва да е лесно на хората да проверят кой е собственик на съответното право, кое е приложимото право. Те трябва да разполагат с тази информация, което е много важно. Е свързано и с казаното от госпожа Калас по предишния доклад, свързано с с поведението на потребителите. Много важно е лесно да могат да се следят правата върху интелектуална собственост. И на последно място бяха стали няколко въпроса по време на предишното обсъждане, защо тези права не са включени в доклада по директивата Инфосек. Ами защото правоприлагането не е част от тази директива. Пред нас се разкрива една чудесна възможност. Имаме два доклада едновременно. Един е по същество, изключенията, авторското право. Това трябва да е акцента в доклада по Инфосек. И след това доклада по правоприлагането, където основната трябва да е правоприлагането. Ние ще внесем няколко изменения по доклада. Измененията обаче, които се внесат по този доклад, не трябва да касаят авторското право. Хубаво е да се разграничават двете неща, които ще спомогне за дебата. Правата върху интелектуална собственост, както каза и колегата вече, не се ограничават само до авторското право и е хубаво да се прокарва такова аналитично разграничение. Има една промяна, която искам да предложа да се разграничи аналитично въпроса за безопасността и опасните продукти и въпроса за нарушението на правата върху интелектуална собственост. От една страна е важно правоносителите да са сигурни, че се прилагат тези права. От друга страна е важно за всички дали един продукт нарушава а, дадено право. Е важно, независимо дали продукт нарушава право, правото, той да отговаря на изискванията за безопасност. Затова и предлагам точка 4 да бъде разделена на две, което ще е лесно решение на проблема. Иначе, съм готова да сътруднича с колегите, да внесем общи изменения, защото много от идеите, които бяха споменати, преследват една и съща цел. Сабин, е, е Сабине, още един коментар съвсем небързо. Споменахте Комисията по култура. Струва ми се, че съм единственият член на Комисията по култура, който присъства на заседанието в момента. Мога само да ви кажа, че не сме обсъждали тема подробно в Комисията по култура. Не сме навлизали в подробности по правата върху интелектуалната собственост. Повечето изменения бяха предложени от групата на социалистите и демократите и като цяло работим в същата насока. Разбира се, от Комисията по култура зависи на първо място да с... определенето на режим за правата върху интелектуална собственост. Така че, както казахте, това е директива, която попада в правомощията на нашата комисия, на комисията по култура. И тя ще се занимае с този въпрос, занимавайки се основно, разбира се, с аспекти свързани с културата. Any other speakers? Някой друг иска ли думата? Госпожа Коса. Няма да много да се спирам на становището, мога само да потребя Катрин за него. Но по въпроса за службата за хармонизацията в вътрешния пазар, аз лично съм един от лицата за контакт с нея и смятам, че би било уместно Европейската комисия при искане да ни предоставя информация за дейността на службата. Това е което иска да кажа. Any other speakers? Някой тук иска ли думата? Осъд. Не в такъв случай давам думата на докладчика, освен ако Европейската комисия не иска да направи някакви коментари. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за този доклад, така се оказва подкрепа за предложението на комисията. В отговор на, госпожа, на, на въпрос на госпожа Реда и експертната група, не знам дали Европейският парламент вече е получил съобщението, подготвено от комисария за изясняване на ситуацията. И доколкото разбирам, Европейският парламент ще има възможност да изпрати свои представители в експертната група. Ако не се лъжа, това въжи за всички експертни групи на експерти от държавите членки. Струм че така се действа с всички експертни групи. Това е част от междуинституционалното споразумение. Добре, доколкото аз разбирам, секретариатът на нашата комисия участва в редица от експертните групи по въпроси, по които ние сме водеща парламентарна комисия. Така че мога само да э, помоля колегите, които са членове на комисията Юри да повдигнат въпроса. Благодаря ви. Катка, имате дума, да. Много ви благодаря за всички направени коментари. Отново работихме в много кратки срокове по този доклад. Но като цяло отново има общ консенсус Въпросът е много важен. Както знаете, има ограничени за броя на думите при изготвянето на становище, но някои от предложенията ви наистина са много добри и с нетърпение очаквам по-нататъчната ни работа. Темата наистина е от е, огромно значение. Да, спомена точка 12. Разбира се, това е доброволна мярка, предложена от страна на Европейската комисия и е, точка 12 можем само да предлагаме доброволни мерки и чрез е, обменът на най-добри практики между държавите членки може да се постигне това. Очевидно е, че някои държави членки се справят много по-добре, затова е важно да споделят своят е, добър опит с останалите държави членки. И при посещение, след посещението в службата за хармонизация с удоволствие ще ви докладвам. Може би било добре е, наша делегация да посети службата, ако тази идея, разбира се, може да се интересува нашата комисия председателката. Благодаря ви. Да, мисля, че наистина е крайно време да провежд... започна да провеждаме неофициални срещи извън официалните заседания на Европейската на нашата комисия и ако колегите са съгласни, с удоволствие ще го направим. Много благодаря на Катрин за трите доклада. Трябва да правим разлика, разбира се, между законотворческа дейност и правоприлагане, но една от основните цели на доброто законотворчество е да създаваме законодателство, което може да се прилага на практика. Разбира се, после трябва да следим и процеса на, на изпълнение, но на първо място трябва да съблюдаваме, че законодателството, което ни изготвяме в нашата комисия, е приложимо и че имаме, че може да имаме доверие на това законодателство. Благодаря ви, се приключваме искането по тази точка от дневния ред. Крайни срок за внасяне на изменения отново е утре. Благодаря ви. Ще започнем създанието на координаторите в 17 часа. При закрити врата. И последно ще обсъдим темата с координаторите днес. но а, доста се обърквам, ако асистентите седят на местата на членовете на комисията. Нямам нищо против работата на асистентите, наистина са от огромна помощ за нас, но разбирам също така и колегите, които искат асистентите да седят до тях, по време на работата им, но моля асистентите да не седят на местата на депутатите по време на заседанията, защото това е много объркващо. Благодаря ви.